всъщност има подобни клаузи и разпоредби, искаме те да бъдат изпълнявани и бихме искали комисията да има ясна позиция, когато се изковават правилата за международната търговия. Благодаря, господи, госпожа Шлютер. А сега госп... Сегеди.